Драги колеги, нека да продължим нашата работа от сутринта. И е, сега ще разгледаме доклада на СОКИ за политиките за заедостта на държавите членки на Чабори. Предвидели сме тук и размяна на мнение с Борино Коке, председател на ЕМКО, т.е. Комитета по заедостта на ЕС. Това е органа към съвета, който подготвя решенията за ЕПСКО, съвета за социални въпроси, играе основна съществена роля по измененията и позициите, които в крайна сметка се приемат от съвета. Така че аз му благодаря за това, че е сред нас днес и това, което предлагаме, е нещо напълно обичайно тук. Ще ви дам думата за около десетина минути, за да изложите общата ситуация и позиция на съвета и след това ще преминем към открита дискусия. И за да се запознаем с мнението на членовете на нашата комисия. Наистина има силна неудовлетвореност по отношение на графика е, за условията на приемане на основните насоки тази година. И това е първата практическа дейност за прилагане на стратегията 2020 година. И става дума тук за сериозен ангажимент с сериозни политически срокове. Вторият елемент, въпреки че Европейския парламент сериозно се бори за това основните насоки и политики да се приемат като интегрирани насоки, всъщност всяка комисия има своята компетентност и тези насоки са разпределени сред комисиите, между комисиите. И тази година се взе решение да не се приема резолюция по основните економически насоки. Затова ситуацията е осложнена, а е важно да се предадат някои основни послания така че да се осъществи правилната динамика между отделните насоки. По отношение на стратегията 2020, намаляването на бедността, смятам, че се обсъжда усилено този въпрос и във вашия комитет. Миналия месец това намери, или през април по-точно, това намери отражение в един документ, една резолюция и цел, тази цел се запазва като приоритетна. Няма да продължавам по-нататък. Веднага ще ви дам думата за десетина минути и след това ще преминем към дискусия. Добре, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, че поканихте ЕМКО да изложи а, е, своята позиция, резултатите от дискусията по новата стратегия и е, новите основни насоки а, е, по заетостта, а, така както ще бъдат представени в съвета. По отношение на графика, смятам, че е важно да се каже, че от гледна точка на ЕМКО, на комитета за позаедостта на ЕС също се среща затруднения във връзка с този график, с сроковете, защото стратегията а, бе, излезе в началото на март. Едва. А, предишната стратегия изтичаше тази година, беше ясно, че се налага нова стратегия, не можем да останем във вакуум, трябва преди Юнския съвет да се вземе решение. И всъщност точно преди пролетния съвет се появи тази стратегия, е, беше обсъдена и след като пролетния съвет прие определени решения, предложението за основни насоки, е, което ще се, се разглежда сега, също беше внесено доста късно и в ЕМКО тези основни насоки в крайна сметка бяха обсъждани един единствен път. Не миналата седмица, но по-миналата стана това. Така че, общо взето, разполагахме с един единствен ден за е, обсъждането, като не включвам тук подготвителната работа в подгрупата. Една, един ден само, а четири е, месеца дискусия по основните насоки, е, така както бяха формулирани в 2005 година. Е, така че много кратко това време, много са кратки сроковете и за комитета по заетост на ЕСТ, за да се постигне консенсус. И наистина това има своите последици. Една от тях е свързана с установяването на неуспеха на предишната стратегия. Неуспех, който се дължи на недобро освояване и недостатъчна четливост и разбираемост на тези насоки. А тези кратки срокове не дават възможност във всички случаи добре да се освоят всички елементи на тези насоки. Има тук национални е, програми за реформа, различни други програми за гъвкавост и сигурност. Е, и така че това, което правим, трябва да бъде ясно формулирано и в резултат на това всъщност климата на нашата дискусия беше белязан от известна неудовлетвореност. И нашето заседание приличаше по-скоро на полицейска акция, не на дискусия, защото трябваше да постигнем резултат за тези съкратени срокове. Това са основните елементи, свързани с сроковете и конкретните последици за прилагане на стратегията. В какъв контекст ще се впише тази стратегия, с какви инструменти ще се осъществява. Но въпреки това, ние успяхме да проведем консултации с социалните партньори в този кратък срок – социалните партньори а, бяха участвали в разработването на предишната стратегия и всъщност а, основна задача на нашия комитет е да се вслуша в мненията на социалните партньори. И всъщност три елемента добре са вписани в измененията, редакционните изменения – на основните насоки. На първо място социалните партньори подчертаха, че стратегията не трябва да се отнася само до предлагането на работа, а и до търсенето, т.е. създаването на работни места от фирмите, от предприятията и съответните инструменти за е, осъществяване на политики и за създаване на нови работни места. Вторият елемент е свързан с заплатите. И е, предложената от е, комисията редакция беше сметнато, че представлява отстъпление, крачка назад и социалните партньори а, са постигнали по-добри резултати по време на преговорите. Третият елемент вътрешната гъвкава сигурност в контекста на кризата. Тук се обсъжда механизма за безработица или частична заетост в различните държави членки. Този елемент беше повдигнат и беше изказано желание да бъде включен по-добре, като се подчерта и качеството на труда. И така, изслушахме социалните партньори, отчетохме техните позиции. По отношение на по-конкретно на насоките. Тези основни насоки, така както е показано от това становището, изпратено до ЕПСКО, е дългосрочна цел. Но тази дългосрочна цел би трябвало да позволи е, да се прилагат краткосрочни политики. целта на ЕПСКО е, е създаване на нови работни места, като е, процента на заетост да постигне 75%, 20-34 годишен е, тази възрастова група до 2020 година. И много държави членки е, подчертаха, че тази позиция, свързана с обучението, с борбата срещу бедността, да бъдат насочени тези политики към създаването на нови работни места. И също така в седма насока, която се отнася до политиките на заетост, да се предвидят съответните инструменти за създаване на работни места и по-специално финансовите участието на работниците, всички финансови стимули и както поискаха социалните партньори, всичко свързано с а, образуването на заплатите. Всичко това а, трябва да се обсъди от комисията. Така че ще имаме една реориентация към създаването на работни места и ще използваме тези насоки като средства, които ще разполагат с значителен бюджет и с които ще се, създаде, ще се създадат работни места. Друго важно нещо, така както бях казали и социалните партньори, мисля, че също така това е споделено като амбиция измежду повечето членове на МКУМ ще имаме по-ясни насоки, свързани с създаването на работни места и а, формите на, иници... на мотивиране, насърчаване, за да имаме истински инструменти, които да ни позволяват да създаваме работни места, а не просто да създаваме а, инструменти, които само помагат на хората да заемат вече съществуващи работни места. И така, както поиска съветът ЕПСКО, трябва да следим също и за равенството мъже-жени в много по-широк план. Това също ще залегне в основните насоки. Определено, това е една от основните ни грижи. И накрая, достатъчно ясно, макар и оставащо малко по-назад, да се върне равенството, свързано с работната заетост, да се наблегне на социалната интеграция и да се борим, разбира се, с бедността. Защото връщането на хората на пазара на труда, връщането им в а, към заедост, води до намаляване на бедността. Така че това е част от нашите цели, но а, организираните прегови на МКО всъщност не целят само единствено това. Та, тази насока номер 10 не трябва да бъде ориентирана само срещу борбата с бедността, която да е цел по само себе си, но да, да цели също така интеграцията на пазара на труда на тези хора, които поне за сега са изключени от пазара. И нека да продължа това, което беше променено в тези насоки – седма насока. Тя представлява същността на нашите дискусии. Защо? Защото тя всъщност е отражение на стратегията, която е предложена днес спрямо Лисабонската стратегия. В Лисабонската стратегия имаме насока, посветена на професионалното образование, на професионалното обучение. И там се включват много неща. Има също така една насока, която е свързана с образованието, ориентирано към пазара на труда. И в, новата, в новите насоки и тази тема е разширена. За сметка на това, намаляването на стратегията се осъществи в петте насоки по заедостта, които се претопиха в една единствена – Още повече, че спрямо съществуващите вече насоки в новото предложение се говори много повече за гъвкавата сигурност. Тоест, има много-много дискусии около тази насока заетост, която дори на моменти считаме за намалена или изчезнала спрямо предишните а, варианти, но пък новата редакция на тази насока не забранява абсолютно нищо, но и не ни казва точно какво да правим спрямо вече съществуващия вариант. Имаше много понятия, които бяха включени в тази насока. Повече заетост, повече действие, повече инициативи, повече насърчаване към заетост – и също така желание за насърчаващи, мотивиращи заплати, които съответно да отговарят на продуктивността, а и активни политики на пазара на труда за хората, които търсят работа, за безработните и други. Що се отнася до насоката за обучение по време на целия живот, ние приехме като цяло препоръките на Комисията по образованието. И а, се постарахме да обърнем повече внимание също така на развитието, на кариерите на хората, които вече имат някаква работа. Нещо друго важно в нашата дискусия засяга насока номер 10. В тази насока всъщност се включва отговора на социалната клауза на договора, но от гледна точка правното основание, което засяга заедостта, всички социални аспекти трябваше да бъдат насочени към включването на хората, към интеграцията им в пазара на труда, като се почва от едни начални уводни слова, които да набелязват крайната цел на тази политика за социална интеграция и се стигне до крайната редакция, която като цяло изключва политиките, които според нас не са били въобще свързани с политиките по заедостта или които биха били трудно свързани с целите на политиката по заедостта. И с тази нова насока имаме за цел да постигнем това, което бяхме загубили преди, било то създаване на нови механизми за социална защита, за подобряване на пенсионните системи и други. Така че споразумяхме се по една пълна редакция, на нова пълна редакция на тези насоки, но оставихме за дискусии в съвета създаването на целите, например, свързани с обучението и с борбата срещу бедността, които не бяха добре дефинирани. Това е единственият елемент от насоките, който все още остава недовършен. И в ЕМКО, както винаги до сега, се смятаме, че ще постигнем съгласие по насоките. Това е което имах да кажа като увод и съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, казва председателката. А сега ще дам думата на нашия докладчик, госпожи Чаба Ори, после госпожа Станбук. Ah ça c'est qui marche. D'accord, merci. Euh, euh, Благодаря, госпожо председател. Набързо ще обобщя всичко, което имам да кажа. Имам и няколко коментара. Продължавам да е, съм наясно с факта, че съвета и парламента работят отделно в момента. Съвета си има своя е, програма и не ни оставя да го отклоним е, в посока на въпроси, които според нас са различни. В проекто доклада има разлики и в структурата, и в акцента спрямо предложението, което получихме от комисията и което служи за база за дискусиите в съвета. Наясно съм, че когато анализираме причините за неуспеха на Лисабонската програма и съм съгласен с прежде изказалия се, че трябва да си извадим полки. Та една от основните грешки е, че целите и насоките, основните насоки бяха формулирани толкова общо, че нямаше начин да се контролира изпълнението им в отделните страни членки. Всички страни твърдяха, че изпълняват изискванията, но когато направим сравнение с конкретните резултати и е, замислите ни, се вижда, че ние изоставаме много в това отношение. Така че, като начало приветствам факта, че ще има интегрирани основни насоки е, с основна цел увеличаване на заедостта. Това е основният проблем. Няма спор по този въпрос. Е, Целта 75% заетост, според мен е прекалена. Смятам, че може да има трудности. Също така става дума не само за целенасочени политики на държавата а, за създаване на работни места, а за поведението на економиката. Просто трябва да се създаде търсене, трябва да създаваме економически възможности, не само да търсим да преодоляваме препятствия. Също. Колкото по-общо формулирани са насоките, толкова по-неясни ще бъдат представите за това какво трябва да се направи. Е, тоест няма да има ясни цели и е, пътища, по които те да бъдат постигнати. Ние се опитваме да тръгнем по друг път, да дефинираме е, акценти, които да бъдат изпълнявани в, с цел създаване на повече работни места – наясно сме с факта, че държавите имат своите правомощия в тази насока, но все пак с основните насоки ние можем да даваме известна ориентация на тяхните политики. Не става дума за задължителни насоки, но все пак можем да бъдем по-смели в формулировката. Особено когато става дума за целите. Значи, като говорим за заето 75%, да сложим възрастовата група 20 до 24 години, според мен там процента трябва да е 90% за хората, които в момента са в училище. Защото така даваме някакви репери, даваме идеята да се е, окоръжават младите да завършат обучението си възможно най-скоро и да влязат на пазара на труда с цел да получат заетост. Така че ако не вложиме някакви конкретни цифри, ще, ще загубим. Няма да можем да изпълним това, което слагаме на хартия. Също проблема с е, бедността на децата. Знаете, че когато децата растат в бедност, те страда и тяхното образование и съответно шансовете им на пазара на труда. Дори да има завишено търсене на пазара на труда. За сега този елемент не, не се появява в текста, затова искам с изменение да внеса и тази тема. И да внесем също и темата за равнопоставеността на половете, т.е. да има стимули за мъже и за жени да влизат на пазара на труда. Но това може да се постигне само ако има възможност на майките да се осигури помощ при отглеждане на децата. Тоест, трябва да се използват и социалния фонд и кохезионните фондове с цел да се подпомогнат майките в, в, в тяхната заетост, да има институции, които да се грижат за децата. Също така съвета не реагира на един компонент, който според нас е много важен. Е, факта, че е, има промени в е, заедостта, свързани с промените в економиката, с появата на нетрадиционни работни места и в тази тема има много малко насоки. Става дума за нестандартни договори, за временни договори, временна заетост, кратки договори и така нататък. Това е един много а, широк кръг от явления, в които обаче законово нещата не са регулирани или са регулирани в много тесен кръг в страните членки. Така че освен типичните форми на заетост, ние трябва да визираме е, и този тип заетост, така че да искаме страните членки да имат съответно законодателство. тук що дискутирахме един проекто доклад сутринта в нашата комисия относно именно тази нестандартна заетост. Също обучението, професионалното обучение в училищата и извън училищата, според нас там трябва да се търси високо качество за предоставяне на умения и знания, които ще помогнат на, в бъдеще за заемане на работни места. Така че политиката по заетост трябва да преследва и подобни цели настоящата криза е, всъщност задълбочи разликите между страните членки по отношение на заетостта. И затова трябва да се търсят и инструменти за преодоляване на тези е, големи разлики. Тоест, трябва да търсим и резерви. Е, друга тема са хората с увреждания. Там трябва да се сложи доста голям акцент. Трябва да има възможност да се пригордат условия за заетост на а, такива лица, защото техния брой потенциално може да бъде доста голям. И е, да обобщя, считаме, че трябва да има по-конкретно формулирани а, цели, вторични цели, така да кажа. Да речем, за младите хора трябва да има 90% заетост като цел. Да се... По научни изследвания 70% се смята за много ниска цел. Освен това трябва да се търси обхващане от училищата на по-голям процент от младите – и да им се предоставят умения, които ще ги направят по-подходящи за заемане на длъжност по-нататък на работно място. Също трябва да се търси политика за сравня... създаване на работни места и да се търси кохезионна политика, която да бъде по-интегрирана с тези политики. Аз лично съм готов да обсъдя тези теми Естествено, економическите насоки също могат да бъдат е, използвани или други инструменти, с които да формулираме нашите предложения, за да търсим възможни решения. Във всички случаи трябва да ангажираме и дейността от други изходни области – и съвета и парламента е, като цяло трябва да работят е, основно върху стратегията до 2020 с цел да се е, създава заетост, ако искаме да се справим с настоящата картина. Благодаря. Сега ще дам думата на другите желаящи като ви моля да не бъдете толкова дълги в изказванията си, колкото докладчика. Благодаря ви. Благодаря, господин Коке. Радвам, че сте тук сред нас. На два пъти сме обсъждали какви са основните крачки, според нас. Няма да бъда изчерпателна вероятно сте информиран за тези въпроси, които са най-щеготливи за нас, хората с увреждания, младите и така нататък. Исках да се изкажа, защото бих искала да преразгледаме с вас участието на парламента и сроковете. Нашите избиратели са ни изпратили тук, за да защитаваме техните интереси. И това е първото ми участие е в такъв е, значителен е, доклад, е, като докладчик в е, Сянка и всъщност си мисля, че работя за кошето за буклука, ако чак през септември гласуваме този доклад. Не искам да ви попитам да, доколко отчитате мнението на тази комисия и, и трябва да държите сметка за мнението на всички групи тук в тази комисия, това е предложение за сътрудничество, не трябва да проведем окончателно заседание през юни. Не трябва да забравяме, че ние след това ще поемем отговорността за взетите решения пред нашите избиратели. Така че наистина вземете предвид нашето мнение. Госпожа Тюринен, после госпожа Корнелис. Yeah. Øh. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Коке за присъствието му тук. Искам да кажа две неща. Първо, относно ам, договорите, мисля, че сме съгласни всички. И а, мисля, че ако разгледаме договора и правното основание, то не би трябвало да поставя проблеми. Мисля, че има много неща, които всъщност ще аргументират нашите действия за социалната интеграция. Ще се върна към член 3, където се казва, че трябва да насърчаваме социалното равенство на защита. И в договорите на Европейския съюз има един член 9, който е особено интересен. Там се казва, че трябва да имаме политика, която да взима предвид различните изисквания за а, добра заетост и да ни се позволи да се борим срещу социалното изключване. Мисля, че ние сме добри, имаме много добра аргументация в лицето на новите договори и бихме могли да се позовем на тях по всяко време. Защото, доколкото знам, в съвета се питат има ли правно основание. Ето това е правното ни основание. И има един друг политически въпрос. Дали наистина искаме да се борим с бедността? Дали наистина искаме да направим нещо за тези 80 милиона души, които са силно засегнати от кризата, хора, които живеят на ръба на бедността? И трябва също да се опитаме да свържим политиката по заедостта и економическата ни политика. Казвате, че ни трябват и инструменти. Да, така е. Но ако вземете предвид ситуацията в Европа, говорим за ограничения и е много трудно да се създаде както повече работни места, така и да се поддържа растежа. Мисля, че трябва да имаме една бюджетна консолидация, която и без друго е доста опасно упражнение като цяло. Но мисля, че трябва да. Тя трябва да ни позволи да инвестираме там, където е нужно. Не знам какво мислите вие по въпроса. Това е моето, моето мнение. Благодаря. Сега госпожа Корнелисън има думата. Благодаря. За... Нека първо да кажа, че съм щастлива да чуя тук, че се набляга на създаването на работни места. И а, че трябва да наблегнем на обучението на хората и едновременно с това да създадем работни места, които те да заемат. Аз бих наблегнала на думата зелени работни места – защото ако искаме да постигнем целите на стратегията Европа 2020, ние трябва да създаваме една интелигентна, зелена, интегрираща економика. В такъв случай трябва да създаваме зелени работни места. Тоест, от една страна имаме нужда да създаваме такива зелени работни места и едновременно с това да създаваме нужната, да обучаваме нужните хора, които ще заемат тези работни места. Това ще е усилието ни за близките, предполагам, 10 на години. И ще трябва също така да помислим за различните а, условия на работа. А, например, как трябва да комбинираме гъвкавостта за работещите със сигурността. И се питам докъде ще искат да продължат с промените държавите членки. И относно, що се отнася до правото на гъвкаво работно време или пък на непълно работно време. Например, това ще помогне на хора, които имат някакъв, някакво физическо увреждане. Или пък ще позволи на хора, които имат деца, да могат да се разпределят по-добре времето между работа и семейство. И мисля, че този тип работа, гъвкаво работа, ще се превърне в нещо типично, нещо нормално. И мисля, че развитието на нашия пазар трябва да бъде придружавано с създаване на специфични права, адаптирани права за хората. Това ще даде базите на нашата гъвкава сигурност, системата за гъвкава сигурност. Така че ние ще предложим изменения за включване на тези идеи. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Да, апетита идва сяденето и вече 9 души са в моя списък. За съжаление ще трябва малко да свием времето за изказване. Е, защото подчертахме колко са важни сроковете и накрая аз ще се изкажа. След това е, ще трябва нашия оратор да запомни вашите въпроси, за да им даде съответния отговор. Госпожа Шрептер. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда кратка. Имам един е, съществен въпрос. Казахте, че трябва да насочим вниманието си към създаването на работни места. Затова питам а, каква роля игра инициативата за зелените работни места а, и която а, е лансирана от моя доклад. Казвате, че социалната дейност трябва да бъде свързана с интегрираните работни места, интеграцията на работното място. И трябва да преследваме целта за обучение и обучение през целия живот, както и за запазване на работното място, оставане на едно и също работно място. И за да се включат тези лица, които са изключени, е особено важно да се запази този подход. Госпожа Рапти, после господин Попакис. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да кажа, преди всичко, че докладчика Сянка на социалистите каза точно това, което имах намерение да кажа самата аз. Но нека все пак да задам моя въпрос, който е към представителя на съвета и към нашата комисия, към всеки един от нас. Особено внимателно а, прочето съм изчела стратегията а, 2020 година и трябва да ви кажа, че ми е омръзна да се говори за Европа през 2020 година, защото колкото повече а, говорим, обсъждаме тази Европа, оставаме с впечатлението, че вече не съществува тази Европа. Говорим за нови работни места, за перспективи, за гаранции, за качествени работни места, а економическата реалност в Гърция, в Испания, в Португалия, в Великобритания, тази економическа реалност ни изправя пред една нова действителност, в която е видно, че нещата са много по-трудни, що се отнася до достъпа на младите до пазарите на труда. И самите ние трябва да отчетем, че се, свиват, намаляват работните заплати и ние нищо не можем да направим срещу това. И е, трябва да адаптираме, да съобразим националните цели в един е, реалистичен подход, така че да се отчитат националните реалности. Разбира се, аз. Е, а, искам да се осъществи тази стратегия, искам да се осъществят тези цели, но как да говорим за зелени работни места или бели, а не говорим за а, всичко това, което ни е в главите, а именно мрачните перспективи а, за бъдеще. Благодаря. Ние всъщност обсъждаме насоките което е свързано с различни други теми. А, има предложение на комисията, има предложение на докладчика и трябва, може би, да се съсредоточим върху измененията, които трябва да се направят на тези текстове, които са тук пред нас, а не да провеждаме някаква обща дискусия, в която всеки един може да участва, разбира се, и да изкаже своето мнение. Но нека с тази дискусия да напреднем по преговорите и тези текстове с оглед на това, което е посочено от ЕМКО в документа, внесен тук, внесен в съвета. Господин Попак е сега и госпожа Тимер. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господине, за вашето изложение. Съгласни сме с духа на изложеното от вас, но бих искал да се отдели повече внимание на някои пасажи. Трябва да се изтъкне значението на заетостта на работните места и това, което трябва да се направи в някои държави членки да се почитае засилването на социалния диалог и а, колективните трудови договори. Наистина трябва да се постави ударението върху атипичните форми на труд и новите форми на труд. Трябва да се засилят механизмите за контролиране е, на заетостта в сивия сектор. Е, трябва добре е, да се подчертае връзката между стратегията за заетост и стратегията. Нека това да върви по посока и на примахване на бедността и und mit uns darüber diskutieren. Das wird er aber ja nur... Благодаря, господин Коке. Благодаря, че сте тук и дискутирате с нас тези теми, но има още много предложения, които ми е интересно дали ще могат да бъдат отразени. Казахте, че е, още не е договорен текста и целите за бедността и съвета през март. Нищо не се изказва дефинитивно по този въпрос. В такъв смисъл смятам, че е още по-важно в нашите насоки да има изискване и да се отрази нашия критици, нашата критика за това, че бяха толкова замъглени, е, замъглена тази тематика да се обърне внимание на факта, че дефиницията на бедността непрекъснато се поставя под въпрос, и както и формулирането на целите, защото хората непрекъснато изтъкват различни критерии. Това е една много обезпокоителна тенденция. И затова се питам до каква степен изпълнението на националните цели ще отчита европейските такива. И дали няма само просто да си останеме с националните цели. Госпожа Фигереро. А първо госпожа Овир, извинявайте. Благодаря, госпожа председател. Ясно е, че е много важно да имаме качествена заетост, която да има допълнителна, голяма добавена стойност. За това е важно нашата политика по заетостта да съпровожда промените в структурата на економиката. нека да не забравяме, че има работни места, които изчезнаха с кризата. И те не бива да бъдат създавани наново в същото количество. Това е част от отговора на промените. Но също така, нашата политика по заедостта трябва да гарантира на, а, за, на работодателите адаптация към новите економически условия. Разбира се, трябва също така да отчетем основните цели в дългосрочен план, но също така и да гарантираме вземането предвид на промените, когато се изготвят новите насоки. Що се отнася до борбата с бедността, това е голямо предизвикателство. Трябва да гарантираме възможността на всички социални групи да участват в пазара на труда. Без значение от къде произхождат, с какво образование са, от какъв происход и така нататък. Трябва да се гарантира също така и мотивацията на тези хора да работят. И също една забележка спрямо казаното от докладчика. Може би днес е много трудно да се съпостави състоянието на заедостта в различните държави членки. Някой от тях наброи, наброяват, броят всъщност и тези, които а, броят само тези, които вземат помощи за безработни, а в други страни може би се включат и тези, които не взимат такива. А, така че ситуацията е много различна. И в държавите, където се взимат такива помощи за безработни за по-къси срокове, ситуацията е по-добра, може би. А сега госпожа Фигередо. Obrigada, Sra. Presidente. Е, muito brevemente, eu ia começar onde há bocado acabou a Sra. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем накратка. А, само ще подема в същата насока, като госпожа Рапте преди малко. Става въпроса за ориентация в насок мерките по заедостта. Но често се забравя реалността, такава каквато я виждаме на улицата. Ако вземем една страна като Португалия, Испания, Гърция, имаме политики за ограничаване, които налагат намаляване на обществените финанси. Това означава съответно намаляване на заплатите, намаляване на покупателната способност, по-малко инвестиции, по-малко заетост и в такива условия се питам за какво ще служат тези насоки, за които говорим днес. Ако макроекономическите политики пречат на растежа, какво ще се случи? Това е ключов елемент, който трябва да проучим, защото сега тези насоки, които уж ще спазват напълно пакта, какво ще направим? И за какво ще служат тези наши насоки? И има три основни неща, които трябва да се вземат предвид. Добре е да говорим за гъвкава сигурност, но нека да видим какво става а, в настоящия момент, защото има все повече безработици и хората са готови да приемат абсолютно всеки пост, само и само да не са безработни. Такъв е случая с жените, тяхната заетост е, е също нестабилна и се питаме как, как ще представим тези проекти за намаляване на бедността, ако не разгледаме и макроекономическата ситуация, която е фундаментална. Благодаря. Мадам пи мадам е, Госпожа Рение, след това госпожа... След... Благодаря ви, госпожо председател. Основните насоки винаги трябва да се съпоставят в, в контекста на економическата криза. Така че, може би, именно трябва да се цели е, бъдещите инвестиции да създават повече работни места и да сложим акцент в е, насока 2, да говорим е, за тази тема за също така регламентите за финансовите пазари да се упоменат и те. В насока 7 там се говори за създаване на работни места. Като има, се има предвид, че нищо конкретно не говорим за работното време, за това как се разпределя то, което означава и да се противопоставяме на прекалено дългия работен ден, което е обратната страна на частичната заедност. И тази тема трябва да се засегне. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Коке, за вашето присъствие. Разбира се, ще бъде трудно да кажем точно обратното, а именно, че нямаме нужда от такива насоки за заедостта. Защото ситуацията въобще не е простичка. Тези насоки са добри, но и има известни рискове, на които искам да се спра не сме успели да постигнем целите на Лисабонската стратегия. И тук си задаваме въпроса дали ще постигнем целите набелязани в тези насоки за заедостта. Поставили сме си много амбициозни цели, а именно да осигурим заедостта на 70 000, дори 75 000 европейци. Това е много амбициозна цел. Що се отнася до бедността по насока 10, ние видяхме, ние преразгледахме целите си и ги намалихме. Говорим, че сме намалили бедността, особено детската бедност, но в крайна сметка се наложи просто да намалим целите си може би сме помогнали на 20 милиона да излязат от бедността. Но какво ни гарантира, че ще подобрим, наистина ще успеем да подобрим процента на заедостта и че това директно ще допринесе за намаляване на, а, на бедността? какви са средствата, с които ще се снабдим, които ще имаме, за да могат държавите членки да изпълняват тези насоки. Особено, що се насят до бедността. В тази насока мога да кажа от това, което видях като опит в моята държава, че няма истинска политическа воля да се борим с бедността. И няма да бъде достатъчно просто да обменяме добри практики. Това е причината, поради която трябва да се сътрудничим между европейските институции, парламент, съвет и комисия. И може би да трябва да се, да се осигурим други инструменти, освен тези насоки за борба с бедността. Трябва да видим кои са също така средствата, които ще ни помогнат да се борим с незаконната работа. Защото мисля, че има много хора, които работят на черно, просто защото те нямат други възможности. Какви предложения можете да ни предложите за разрешението на този проблем? Благодаря. Господин Омер. Благодаря. И слушах с много внимание дебата днес след обед, а също и сутринта дебат. И това, което чувам, са много благи думи и добри желания и стремежи. Естествено, че искаме да приключим с безмността и с безработицата на младите и така нататък. Това са много ценни препоръки. Добре, но в край на кращата, ако трябва да компресираме тия насоки, да кажем, и ние всички трябва да направим нещо по-добро. А как ще постигнем тези цели? Аз не се съмнявам, че вие всички изпитвате много съчувствие към всички хора, които имат трудности, но какви механизми се предлагат? Всъщност ние само налагаме нови задължения на работодателите, с което се намалява конкурентоспособността на европейската економика и ако се приемат тези предложения, ще има по-нисък економически ръст и по-високо ниво на заетост. Така че съчувствието към отделния работник всъщност по никой начин не води към създаване на заетост и благосъстояние на общността като цяло. Та, като ви изказах моето отрицателно мнение, ето сега малко положителни новини, мисля, че навън никой не ни слуша и не се интересува от какво се притесняваме. Тук е, една колежка коментира, че чувството е, че пише доклади, които отиват директно в кощето. Напълно го разбирам. Е, сега вие твърдите, че сте близо до хората. Ама колко пъти сте били навън и сте говорили и с хората, и с компаниите, собствените на компании или с работниците? А, никой не ви поздравява, че нещо сте създали. Непрекъснато казва, защо непрекъснато ни заливате с а, разпоредби, които са много сложни, много скъпи и не ни дават възможност и да инвестираме, и да наемаме хора. Така че, ако трябва да правим нещо и сме сериозни в намеренията си, трябва да признаем, че всъщност парламента много малко може да направи за създаване на работни места – но можем да направим немалко за премахване на пречките към създаване на заетост. Но всъщност това, което ние правим е именно да създаваме такива пречки. А това е точно обратното, което е необходимо в тези времена. Трябва да упростим нещата, за да има економически растеж, е, работни за места с добро качество и естествено по-голяма заетост. Благодаря, драги колеги. А, госпожа Коста. Благодаря. Благодаря за тази среща. Благодаря за тази мяна на мнение. Мисля наистина, че ще е от полза. ние всички осъзнаваме, че тези насоки се сблъскват с тази тежка криза най-тежката от последните десетилетия и си даваме сметка за това, че не са подходящи европейските политики, но това трябва да ни стимулира за възприемане на един по-конструктивен подход. Докладчика е предвидел някои допълнения, изменения към основния текст. Подчерта също така необходимостта да се постави ударение е, върху е, политиките за е, напредък и заетост. Според мен една тема не е достатъчно подчертана в насоките, именно инвестициите в изследователската дейност и качественото образование. Ако видим последния доклад на ОИСР, ще видим, че политиките за създаване на работни места се нуждаят от по-значителни инвестиции в частните изследвания. Освен това, казва се, че се е провалила Лисабонската стратегия. Аз не смятам, че в основните си елементи е била правилна тази стратегия, т.е. Европа, която се основава на качеството и компетентността, но какво всъщност се провали в тази стратегия? Всъщност това, което беше несъобразено, бяха междинните цели и не бяха изготвени измерими показатели. Е, недостатъчен критически анализ е, е, беше направен. Така че трябва да се предвидят и нови форми за стимулиране и използване структурните фондове. Казва, че трябва да бъде по-стратегически компонент в създаването на работни места стратегич... структурния фонд съответно по-голяма гъвкавост на пазара на труда, от което страдат много категории младежи. И годишният доклад за използването и освояването на тези средства от държавите членки трябва да бъдат обвързани тези доклади с задължителни изисквания. А, тази част, която се отнася до инструментите, е прекалено слаба. Е, все едно, че не сме извлекли полуки от е, неуспеха на Лисабонската стратегия. И смятам, че всичко това трябва да се вземе предвид, иначе нашите цели ще си останат само на книга. Госпожа Коста беше последната записана ораторка и тъй като съвета и комисията А, им беше обърнато внимание върху а, сроковете. Господин Коке също а, изтъкна а, тези затруднения, свързани с сроковете. Испанското председателство е представено от господин Инесио Бернардо. Може би е добре да му дам думата сега така че да изложи позицията на съвета, що се отнася до е, приемането на е, този график. Имате думата, господин Бернардо. Разбира се, по графика, по сроковете, но ако имате и други въпроси, които искате да повдигнете, моля, направете го. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, le agradezco que me conceda la palabra para aclarar algunas eh, cuestiones de calendario. Благодаря. Много съм благодарен, че ми давате възможност да поясня някои елементи от е, графика, защото виждам, че сте обезпокоени. Председателството бе под голям натиск за създаването на тези, този график, защото е, съвета искаше да изготвиме стратегията 2020 до Юнския съвет. А знаете, че е, основен елемент от тази стратегия са интегрираните основни насоки, в които се включат и насоките за заетост. За съжаление, предложението на комисията се забави повече, отколкото се очакваше и всъщност бе оповестено едва на 27 април. Тоест, далеч след като ние бяхме започнали нашето председателство. Считаме все пак, че е важно да се продължи работата по формулирането и приемането на стратегията, защото предходната ще изтече и националните планове трябва също да бъдат изготвени, а те е, всъщност са зависими от насоките за заедостта. И на 7 юни ще има съвет по заедостта и там ще се дискутира а, въпроса. Мога да ви уверя, че няма да бъде приемано решение, поне докато не сме получили мнението на Европейския парламент, което ще се случи е, по време на Белгийското председателство защото Европейския парламент ще гласува през септември. Белгийското председателство вече подготвя текста за срещата през октомври. Но в край на кращата това не означава, че ние стоим и си въртим палците. Ние си вършим своята работа предали сме нашето е, мнение на базата на предложението на комисията. Е, отчетохме е, предложенията на комисията по заедостта. Благодаря на господин Кокет, че успя да реши всички разногласия. Получихме много други предложения от комисията по образование също. Те измениха насоки 7 и 8. Получихме също предложение по изменение, за изменение на насока 10 от комисията ЕКОН, така че сега текста е различен от предложението на комисията – и ще ги ще предоставим този текст на съвета по заедостта и на Европейския съвет. Тоест, ние не малко сме направили за включване на коментарите, които чухме и в Страсбург и днес също ще включим. Благодаря за това уточняване. За формата на насоките остава също така да се дефинират конкретните условия на преговорите между институциите и вече да се види кога парламента ще вземе окончателното си решение. Господин председател, предлагам да не отговаряме на абсолютно всички въпроси, критики, но да привилегироваме а, основните точки според вас, точки, които евентуално са важни за сътрудничеството между парламента и съвета. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички коментари и въпроси, които бяха отправени. Наистина в ЕМКО работим в зависимост от това, което иска от нас съвета. и микрофон за оратора. Така, в отговор на бележките, отправени ми от докладчика, аз подчертах духа на измененията, които направихме с оглед на изключително краткия срок. И наистина подчертах, че в тези насоки са включени всички важни а, въпроси, които отсъстваха, по-специално финансовите инструменти. Освен това, тези насоки позволяват най-малкото да се направи това, което до този момент е правено и нещо повече от това. И на трето място а, не, този текст не пречи да се а, постигнат посочените цели. А, всичко, което беше казано за гъвкавата сигурност, за млад, на младите, за равнопоставеността на половете, не виждам някакво противоречие между това, което ние обсъждаме в ЕМКО и това, което вие казвате. Е, може да има някои разминавания тук и там, но по основните линии няма разминаване по същество. И буквата на насоките в някои отношения свива възможности, други отношения ги разширява. И смисълът е да се развива заедостта. И е, за да сближим е, позициите на съвета и на комисията, какво е, можем е, да кажем, какво бихме желали да направим още спрямо това, което преди е, се осъществява съгласно е, тези насоки. А след това би трябвало да обсъдим и възможността за задължения характер на някои цели, като под, по подцелите и работата в ЕМКО а, беше да се включат тези подцели, които са особено а, важни, национални подцели. Държавите членки се приканват да формулират такива цели. И ако а, те се прилагат за някои групи граждани и да може да се осъществи съпоставимост на статистическите данни. Вторият елемент по духа на направеното. наистина за този кратък срок не беше възможно да се преразгледа баланса. Имаше искания за по-голямо яснота, но това не беше възможно за краткия срок. Така че трябва да разграничим това, което е важно в тези насоки, това, което е важно в управлението и в по-конкретен план да се извлекат полуките от недостатъците, които са съществували в миналото и как да се приложат в на държавите тези политики. Националните програми за реформа. Ако за тези, е, как при тези подцели се осъществяват тези политики? А не на всяка цена да се спази буквата на насоките, а реално да се осъществи е, всичко това от е, управлението. Що се отнася до е, връзката с макроекономическите политики, имаше искания в тази насока и връзката с макроекономическите политики е особено важна. Е, Споменах за исканията на социалните партньори, как са включени тези очаквания и именно, именно това е целта. Не всичко идва от предлагането и хората да бъдат по-стимулирани, по-насърчавани, по-мотивирани. Това са все важни елементи, които продължават да са в сила. Но успоредно с тях реформите на макроекономическо ниво да дадат възможност за създаване на работни места. Нещо, което не е факт през последните 10 години, вероятно. Сред тези създадени нови работни а, места се говори и за зелените работни места, те са част от тях. включени са в насоките два пъти. И те са една подгрупа от работните места. Те зависят от индустриална политика, макроекономическа политика. Ако не съществуват зелени работни места, няма защо да обучаваме хората за заемането им. Така или иначе, по този въпрос има много проучвания и те са споменати, тези зелени работни места, като част от политиките за създаване на работни места. по различните групи, които бяха споменати, изключени, хора с увреждания и други групи. Политиките, така както са изготвени тук, дават по-голяма възможност. Що се отнася до борбата с бедността, тази цел не е запазена, защото не е в компетенциите на нашия комитет. Това е просто една техническа подробност и Комитета за социална защита отговаря за този въпрос. Но нито един член на МКО няма да отрече голямото значение на, на социалните политики. И наистина насоките не, не пречат да се осъществяват подобни мерки. Както и по отношение на равенството между половете, никой няма да каже, а, че а, не, не трябва да се работи в тази насока. Никой няма намерение да се отклонява от тези насоки. Като че ли отговорих на основните въпроси, госпожо председател. Благодаря, благодаря за вашето участие в нашата дейност. Надявам се, че след тази дискусия вие ще си спомняте това, което ни е разтревожило тук в Европейския парламент. Надявам се също така да допринесете за крайния резултат. Мисля, че ако искаме да имаме една обстановка на добро сътрудничество, ще трябва да продължим в тази насока. Още веднъж благодаря ви за вашето присъствие днес тук. Нека да ви напомня, че по доклада на господин Ори, крайният срок за внасяне на изменения е 4 юни в 12 часа на обяд и докладът ще бъде разгледан на 24 юни. Приключихме с този доклад. Пристъпвам. Благодаря на господин Кокет за неговото присъствие. Nous en venons euh, au point... Euh, Стигаме до точка 13 от дневният ни ред. Тук ще разгледаме за първи път докладът на госпожа Моран Шартие – това е доклад в рамките на сътрудничеството с бюджетната комисия за финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е доклад, който е в ръцете, така да се каже, на нашия колега господин Портас, чието присъствието приветства. Госпожа Моран Шартия, имате думата, за да представите вашия доклад. Благодаря, госпожо председател. Да, тази работа, това проектостановище относно фонда за приспособяване към глобализацията е в същата насока, като това, което разгледахме, с, свързано с развитието на насоките за заетост в рамките на стратегията Европа 2020. Така че аз се присъединявам също към вашата радост. За мен наистина беше удоволствие да работя с господин Мигел Портас по този доклад. Господин Портас отговаря за този въпрос от името на бюджетната комисия. Радвам се, че той също е тук с нас за представенето на доклада. Трябва да напомня, че е, всъщност този фонд за приспособяване към глобализацията беше изграден през 2006 година по настояване на председателя на комисията Жозе Манел Баросо и че и че той има за цел да се развие а, различните операции по инвестиции, но през 2007 година, от 2007 година сам, беше малко използван, почти не използван в тази насока. И от 2009 година има едно, а, една повече гъвкавост в достъпа и вече се прилага и за предприятия с под 500 заети тях. Този фонд за приспособяване към глобализацията е а, изправен пред все повече а, искания и все повече кандидатури по него. И ние трябва да се справим с този наплив, като Разбира се, време с това ускорим отговорите, които даваме. За сега този срок е между е около 12 месеца, 12-17 месеца, а сега имаме наплив с спешни искания и зад тези досиета, тези е, искания всъщност се намират хора в много затруднено положение. Втората основна трудност, с която се сблъскваме, е, че времето за проучване на досиетата е много дълго днес, в настоящия момент, и ние трябва да бъдем по-реактивни в действията си. Именно за това днес се казва, че Европа е много бавна, е много далечна. Колкото по-реактивни бъдем ни, по-експедитивни в отговорите си, толкова повече ще доближим Европа до гражданите. И а, Тоест, трябва да бъдем бързи и да отреагираме правилно. Друга важна точка. Днес финансирането не, са, не е особено целенасочено. Този фонд а, използва а, маржовете на стойност около 500 мили, милион, милиона евро и е, мисля, че за бъдеще ще трябва да потърсим в бюджета нови, по-добри решения. Друга точка, на която също искам да наблегна, поне в началото, е, че не трябва да се заблуждаваме относно смисъла на този фонд за приспособяване към глобализацията. Той не е за предприятията, а за работещите в тях. Тоест, той е за а, повторната интеграция на тези хора в пазара на труда. Хора, които са засегнати от плановете за съкрещения в предприятията. Така че ние трябва да погледнем по-близо нещата, така както протичат на практика и да се опитаме да намерим решения, да потърсим добрите практики и дори да измислим нови решения, но за тази цел имаме нужда от повече информация. Целта е, е професионалната преквалификация, интеграция на тези хора и упростяване на процеса, а също така и повече а, експедитивност, дори от страна на страните членки, още от момента, в който се обявят съкръщения на персонала. Именно за това има едно проекто установище, което предлагам тук днес на вашето внимание. И в това за проекто установище предлагам първо да наблегнем на нуждата от развитие на професионалната интеграция. Тя е жизненно важен елемент от социалната интеграция. Не сме в а, една представа за държавите членки а, на протекционизъм, а просто на защита и поемане на отговорност на всеки един от работещите за, тази, за това, за това професионално развитие и повторна интеграция. Второ, искаме и предлагаме една помощ по-специфична бюджетна линия, която е по-скоро отпусната от Европейския социален фонд, но която може да бъде също така отпусната и по фонда за приспособяване към глобализацията. Трето, което предлагаме, бихме желали нещо, което засягаме в абсолютно всички досиета, които обсъждаме, бихме желали да имаме истинска асоциация, истинско съвместно усилие от страна на всички партня... социални партньори. Първо, трябва да идентифицираме кои са тия социални партньори и как те, тряб... как те ще бъдат ангажирани в, в продължение на целия процес. Нямаме нужда вече от празни приказки гръмки слова, написани на хартия. Имаме нужда от реални действия. Четвъртата точка, която предлагаме в този доклад, е да развием а, комуникацията на национално и регионално ниво в 27-те страни членки, за да имаме добро познаване на целия процес, и, а не както е сега, някои държави членки, десетина на брой, да не могат въобще да използват фонда за приспособяване към глобализацията. И с, във всички тези държави членки със сигурност има нужди, които не са, а, на които не сме отговорили а, и кои, и с които държавите членки не могат да се справят, просто защото те не познават достатъчно добре средствата, с които разполагат. И пето, бихме желали много по-ясно да се изрази възможността държави членки, няколко на брой, примерно, държави членки, да могат да направят общо искане а, при случаи, например, трансгранични а, проблеми, или в случай на големи предприятия. Това ще ни спести искания отделни искания, които не притежават качествата да бъдат одобрени по този фонд. Днес знаем, че не е изключено няколко държави да могат да направят колективно искане, но това трябва да бъде ясно записано, черно на бяло. Шесто. С фонда за приспособяване към глобализацията бихме могли да имаме индивидуализиран подход към всеки един съкратен служител и да му предложим политики за професионална реинтеграция, които да са ефективни. Като само индивидуалността, индивидуализацията е правилният подход, който ще донесе плодове. Седма точка този фонд за приспособяване към глобализацията трябва да служи за развиване на нови компетенции при а, съкратените служители, за да могат те да се ориентират към нови работни места, така както видяхме преди малко в насоките за заедостта. Спешно е положението в това отношение и трябва най-вече да е, позволим на тези хора обучение по време на целия живот, нещо, което е жизнено важно за тяхната професионална реинтеграция. Така че всеки един съкратен да може да има нова професионална кариера и перспективи, които да са добри. Осмо предложение – свързано с социалната отговорност на предприятията. И държа много на тази точка, защото, например, валидирането на познанията не трябва да се прави в момента на съкръщаване. Трябва да се направи преди. Така че а, този човек, който ще бъде съкратен, да може да се преквалифицира по-бързо и по-ефективно. И по този начин ще се помогне на самите предприятия да избегнат съкръщения, просто да се намери нов пост от човека. И накрая трябва да се а, вкара повече гъвкавост в критериите на различните предприятия Доколкото вече видяхме от нашия опит, предприятията могат да се адаптират добре в условия, все по-тежки условия на, на кризата. И накрая този доклад наистина иска да бъде, да подобри ефективността и да създаде една устойчива ефективност, както в полза на работещите, така и да осигури добро сътрудничество между регионите и държавите членки. И помощта по този фонд за приспособяване към глобализацията не, не променя по никакъв начин отговорностите на предприятията и в 27-те страни членки някои държави имат по-силни социални законодателства, други по-слаби. Не трябва да има такива условия на изкривяване на конкуренцията и трябва да насърчаваме националните законодателства да подпомагат повече служителите. Това е духа на доклада. Благодаря. Благодаря на докладчика. Откривам дискусията. Е, а, госпожа Корнелисън е, е, беше записана преди господин Хендел, който е кавалер и така или иначе ще отстъпи първото място. Благодаря. На изслушването преди няколко седмици говорихме за фонда за приспособяване към глобализацията, за процедури, които не функционират толкова успешно, но все пак страните членки е, са доволни, че го има този фонд. Е, сега ние първо дискутирахме насоките за заедостта, сега дискутираме е, фонда за приспособяване към глобализацията. Това са две свързани теми. Ако страните членки са сериозни в намеренията си да изпълняват стратегията от 2020 година и насоките, те трябва да инвестират в економиката е, и в промените за промяна на тази економика, така че е, да не има резки сътресения в е, старите, така да се каже, сектори на економиката. За това е важно да има европейски средства, които да могат да бъдат използвани в така, случай на необходимост. Не знам дали един, една, един отделен ред в бюджета е начина, най добрият начин това да бъде направено. Може би господин Портер от Комисията по бюджета е наясно с това какви възможности има в това отношение. Във всички случаи трябва да има по-голяма съвместимост с други политики, които се изпълняват. Има и други предложения, направени в последните години. Заедостта в края на кращата зависи от много други области и политики, индустриална политика, регионална, национална търговия, политика за конкурентоспособността. Така че, когато ние правим оценка, трябва да мислим и за това как да направим различните политики по-взаимообвързани, когато се използва този фонд. Е, и в такъв смисъл трябва да търсим различните варианти за подобряване на функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и да си помислим ясно какво всъщност той има за цел. Господин Хендъл, сега моля. Госпожо председател, уважаеми колеги, по отношение на доклада, като цялото е успешен – но имам няколко коментара. Няколко елемента, които смятам, че могат да бъдат подобрени. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията беше добър начин да се действа в полза на съкратени служители от прекратили дейността си предприятия или предприятия, които се изнасят от Европа но а, има много условия за използването на този фонд. Затова аз подкрепям параграф 3, в който се призовават страните членки да ангажират социалните партньори от самото начало. Можем ли да направим това изискване задължително? Защото много често консултациите се провеждат след като вече е взето решението. Тоест, е, по някакъв начин се ангажират социалните партньори, но не когато се решават конкретните процедури. Друго. Мисля, че много колеги си спомнят е, какво се случи миналата есен, когато фонда за приспособяване към глобализацията бе използван в е, Ирландия за предприятието дело. милиони се отпуснаха от фонда за закриване на производството там и то бе изнесено в Китай. Или се твърдеше, че ще бъде износен, изнесено в Китай, но изведнъж се оказа, че всъщност завода отива в Полша, което е добре за заедостта в е, Полша, но в края на кращата компанията получи 40 милиона от друг проект е, за тази цел. Е, което си беше жива измама. Защото от друга страна компанията Дел няма големи проблеми. Е, тя миналата година декларира 3 милиона приходи. 3 милиарда, извинявайте. И подобни злоупотреби с е, средствата на европейския на трябва да бъдат избягвани, като се изпол... при използването на Европейския фонд за приспособяване. Има и други е, компании, които също злоупотребяват и практически търсят да извличат облаги от този фонд. Трябва да има санкциониране. В доклада не се коментира нищо по този въпрос и ви предлагам да помислите за това да се помисли за прилагане на по-строги условия и всички заявки да отговарят на тези условия. Госпожа Венка, ви чуете. Благодаря ви, госпожо председател. Държа да благодаря на първо място на госпожа Морен Шартие за отличните предложения. Искам да подчертая също така няколко идеи. Литва е внесла искания за ползване на средства от този фонд за приспособяване към глобализацията в строителството, авиацията, няколко отрасъла бе, сериозно пострадаха от кризата и поискахме да ползваме тази помощ, която ни беше наистина много полезна. И си спомням един въпрос, зададен от една колега. Дали е възможно да се консултации между нейната страна и моята страна. Дали е възможен обмен на добри практики? И не случайно казвам това. В точка четвърта се казва колко е важно да се установят контакти между държавите членки и да се обменят добри практики, защото някои от държавите все още не са ползвали подобна помощ от този фонд, може би не знаят, че има такава възможност или не се нуждаят от такава помощ. Но в е, Литва многократно съм имала възможност да разговарям с синдикалните организации, с работещите в тези предприятия и наистина, ако става дума за година, година и половина, това наистина е безкрайно дълъг период за получаване на средства по този фонд. И наистина, когато става дума за масови съкръщения, трябва да се действа много по-бързо. Именно затова подкрепям вашето предложение в точка 2 да се упростят процедурите, да се съкратят сроковете за разглеждане на молбите. защото иначе хората губят доверие в Европейския съюз и смятат, че тук има само бюрократи, които искат бумаги и нищо друго. Наистина необходим е този фонд, но трябва да се улеснят, облегчат процедурите. Благодаря, госпожа Фигередо, после госпожа Шреттер. Sobre esta questão do fundo uh, da globalização uh, e... Благодаря. Аз работих в работната група по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и идентифицирахме ред проблеми. Заедно с колегите ми. Как Въпросът е как да се подобри е, използването, прилагането на разпоредбите на този фонд. А също се поставя и въпроса за съфинансирането. Страните, които има сериозни финансови проблеми, не правят заявки пред фонда, защото не могат да осигурят необходимите от тяхна страна 45% от помощта, за която кандидатстват. За това някои страни <laughs> кандидатстват, а други не. Всъщност тези, които кандидатстват, са в по-добра економическа ситуация от другите. А тези, които не кандидатстват, всъщност имат много по-големи проблеми с безработицата. Това е проблем, с който трябва да се справим. Сега, когато преразглеждаме функционирането на фонда. Това е един от ключовите проблеми. Feito no início do, da criação do fundo, eh, insistindo em que fosse 80% de financiamento comunitário. Според мен трябва да има едно изменение в този смисъл. Когато се създаде фонда, съотношението беше 80% от средствата на фонда и 20% от държавите. После е, цифрите станаха 50 на 50, след това комисията временно преразгледа и, стана, и 60% сега е процента отпускан от фонда и 40% се искат от държавите. Но мисля, че трябва да сме наясно, че този проблем е много сериозен. Разбира се, има и други сериозни проблеми. Е, съгласна съм, че трябва да има повече информация, повече комуникации, повече възможности за обмен на добри практики. Е, Claramente não têm е, necessidade de o fazer. Също проблема с мултинационалните компании, които се изнасят от Европа и това трябва да бъде елемент на работата на фонда. Той не е създаден за да повишава печалбите на тези многонационални компании. Много се радвам, че тук колегите коментираха това. Госпожа Шродер. Няколко технически коментара. Що се отнася до финансирането? Задавам си много въпроси по това дали може да има постоянен ред в бюджета за това. Според мен това не е възможно. И въпросът ми е към комисията. Смятате ли, че е възможно това? Мисля, че по чисто технически причини е трудно. Първо, няма правно основание. И въпросът е дали можем да потърсим такова правно основание. А по политически е, съображения, смятаме, че няма да има шанс е, такова предложение. Знаете колко малко вероятно е съвета да се съгласи. Всъщност единствения възможен начин да го създадем този инструмент беше да е, прибегнем до резерва. Също смятам, че от Европейския социален фонд трябва може да се търсят инструменти. като предимството в такъв смисъл е, че е, там се работи е, с процедурата на, на съвместно вземане на решение, за разлика от е, финансовите перспективи. Моят опит в е, преговорите по структурния фонд ми показва, че бихме имали повече шансове с социалния фонд. Мисля, че можем да така кажем на страните членки, че има повече елементи на гъвкавост, но това ще постави под въпрос европейски елемент и ще даде повече правомощи на страните членки. Може би този вариант не е толкова привлекателен, но и по- по-прагматичен, защото нещата ще се движат по-бързо. Това е моето предложение. В просто времето, за да мине една европейска процедура и да се отпуснат средства, е по-дълго. Така че нека да видим какво може да се направи през социалния фонд, за да стане този инструмент по-интересен и да има по-голям елемент на гъвкавост. Много ме е интересно да чуя мнението на комисията по този въпрос. Разбирам, че ще имате доста изменения от госпожа Шреттер, госпожо докладчик. Три бележки преди да дам думата на директора на фонда, който е тук особено, що се отнася до бюджетната линия по този въпрос. И така, искам да поставя дарението на три елемента от вашия доклад. Те са в него, но смятам, че трябва да бъдат подчертани допълнително. Въпросът за социалния диалог, който много силно трябва да бъде изтъкнат. Видяхме случая с Дел, има ситуации, е, които не трябва да се повтарят. А липсата на социален диалог вреди на качеството и ефективността на процедурата. Втори въпрос – последователността на политиките, осъществявани от комисията и обръщане към комисията, така че тя да действа като колегиален орган, а не като сбор от комисари или дирекции, като лявата ръка не знае какво прави дясната особено, що се отнася до използването на този фонд. Третия въпрос е достъпа на държавите членки до фонда. Няма радикален подход тук. За Литва чухме, че е прибягвано усилено до фонда, но важното за държавите членки, в зависимост от тяхната възможност да се обърнат към фонда са различни в зависимост по отношение на целите на фонда, защото тук се взимат предвид положението на работниците, а не състоянието на самата държава членка. Така че е, би трябвало и това да бъде засегнато по-ясно. Това неодавна беше изменено, но така или иначе вашия доклад, е, е, който изготвяте заедно с колегата Портас и на когото ще дам думата след малко, е важен и трябва да очита постигания напредък в крачка. Господин Портас, веднага ли искате да се изкажете или след господин Юргенсън? Кажете. Добре, имате думата. Благодаря. O conjunto uh, das propostas e sugestões uh, que foram. Съвсем накратко. Предложенията, които са направени от uh, докладчика съответстват на дискусиите, които проведохме в двете комисии. И е, И мисля, че това ще се отрази в окончателната версия на доклада. Аз благодаря на госпожа Шартие за отлично свършената работа. Три въпроса. И няколко бележки от моя страна. дали най-доброто решение е да се вкарва в бюджета този фонд. Тоест, да се търсят ресурси от бюджета. За бъдеще смятам, че това е най-доброто, но разбирам също и вашия коментар, че в момента в съвета няма политически условия да се борим за това. Считам, че предложението трябва да е такова, че да се простят процедурите в сегашната рамка до 2013. Парламента трябва да излезе с много ясна позиция. Така че фонда за приспособяване към глобализацията да може да функционира като един нормален фонд със свои ресурси от 2013 нататък. Това е политическата цел. И в такъв смисъл парламента трябва да е наясно с това и да я възприеме като политическа цел. Защото съкръщенията в Европа са най-големия социален проблем. Съгласен съм с различните предложения, които се направиха тук, примерно въпроса за кофинансирането. Действително, това е проблем, особено за по-бедните региони. Също така съм съгласен с идеята социалните партньори да бъдат ангажирани и това да е задължително изискване. Става дума в случаите на масови уволнения. И един, така да кажа, контравъпрос на изказването на господин Хендал. Как могат да бъдат решавани подобни проблеми, като случая с Дел. Дискутирахме това в, комисия, в бюджетната комисия и в комисията по заедост. Просто бе, попаднахме в един капан. Компанията използва възможността да направи масови уволнения и ние нищо не можехме да направим, защото факта, че в една страна хората бяха съкратени. обаче компанията не се изнесе вън от общия пазар, а остана в рамките на него. Така че не може ли да се формулира изискване Европейския е, фонд да не се прилага за вътрешния пазар? Не смятам, че може това да стане. Сега има предложения за доклад да се е, формулират условията или да се е, предвиди санкция или разход или цена за компанията, която има за цел една многонационална компания да се изнесе, но в рамките на общия пазар. И как, как може тя да бъде санкционирана, ако прави това само с цел да си повиши печалбата? Във всички случаи не смятам, че тази санкция трябва да бъде на плещите на работниците. Благодаря. Сега давам думата на директора на фонда, господин Йоргенс. И след това ще дам думата на докладчика отново. Господин Йоргенс. Благодаря. Благодаря за доклада, който поручихме. Той съдържа е, ред изключително полезни е, коментари, много изясняващи така въпросите. Що се отнася до комисията, нямаме проблеми да се придържаме към тях. Ако мога да коментирам сега случая с дел, Мисля, че е много важно да бъде отбелязано, както направи и докладчика, че компаниите не получават пари от Европейския фонд за приспособяване. Дел не е получил пари от този фонд, нито в Ирландия, нито другаде. Просто съкратените от Дел работници бяха подкрепени по мерки от Европейския фонд за приспособяване. Ние разгледахме казуса с Дел, типа производство и смятаме, че всъщност изнасянето не беше в рамките на вътрешния пазар. Всъщност не се пренесе производството от Ирландия в е, Полша. Различен вид производство има. Не, не е въпрос на пренасене от една страна в друга в, е, в рамките на общия пазар. Е, що се отнася до бюджетния ред, идеята е, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията да има е, свой собствен бюджетен ред в е, финансовите перспективи, следващите финансови перспективи, в настоящите перспективи това не може да се случи. Политически е изключено и в рамките на срока, който имаме, не бихме могли да изискваме и смяна на законодателството, за да се направи това. Така че докладчика идеята, която предлага, и там се отразява ясно, е, предложението е от следващата финансова перспектива да е, се направи така, че Европейския фонд за приспособяване, както всички други финансови инструменти, да се има отделен финансов ред. В такъв смисъл е, комисаря Андор е, преди три седмици направи подобно изявление, че именно се предвижда такава стъпка, но за следващата финансова перспектива, не на, за настоящата. Като разбира се, това ще е предмет на огромна политическа дискусия, както в е, съвета, така и спрямо предложението на комисията. Също един много важен момент можем да продължим да упростяваме и да направим по-ефективни настоящите процедури. В комисията вътрешно направихме това. Компресирахме е, две процедури в една. 22 дена съкратихме от необходимото време за обработване на заявката. Сега търсиме други е, стъпки за упростяване свързани с решението за финансиране и с отпускането на средствата на държавата членка. До тук ни бяха необходими 55 дни за осъществяване на реалното плащане на парите в момента, в който вече е, средствата са одобрени. И сега сме намерили начин да свалим този срок до 14 дена. Тоест, още месеци нещо съкръщаваме от процедурата. Също търсиме вътрешни ресурси при обработване на досиетата да упростим а, начина на разглеждане на а, документите, евентуално да се работи на повече езици, да не чакаме преводите, да ускорим нашите вътрешни процедури. Но никога няма да е чак толкова лесно, разбира се. Примерно, когато се взима тържение по структурните фондове, не можем да намалим сроковете, защото просто бюджетната ситуация е такава. Също нека да кажа, че всички решения за фонда за приспособяване се вземат от колегиума на комисарите колективно. Т.е. всички а, членове на Европейската комисия имат възможност да огледат всеки отделен казус и да се уверят, че той отговаря на политиките на съответното ния техен ресор. Така че мога да ви уверя, че има съвместимост, има консултации между различните служби има консултации между кабинетите на комисарите и е, консултации между самите комисари по всеки отделен случай. Един въпрос също се повдигна, който искам да коментирам. Е, пак от предложенията на докладчика. Въпроса за гъвкавостта, за критериите, особено, що се отнася до общи заявки, трансгранични или заявки от повече от една страни. Коментира се, че трябва да се търсят възможности да се е, разшири е, референтния период и критериите. Е, сега регламента фиксира референтния период и съответните пер... параметри за предприятията като размери и така, така, така, така, че това може да се е, преразглежда единствено, когато се прави преразглеждане на регламента за фонд. И с това стигаме до последния си коментар. Очевидно, е, регламента, който в момента съществува за измененията, които бяха въведени от миналата година, ще приключи през 2011 година. Така че през 2011 ние ще се срещаме отново, за да решим дали да продължим а, с а, приятите изменения и изключения, дали да ги прекратим или да ги продължим заради продължаването на кризата. И тогава ще се реши дали напълно да се преразгледа регламента за Европейския фонд за приспособяване или да се нанесат отделни подправки. Та, аз лично, госпожо председател, не мога да ви отговоря. днес лица, които са далеч по-високо от моя пост, ще се вземат решението. Да, давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всеки един от колегите, които взеха думата, също така и на представители на комисията за забележките по предложенията. Разбира се, този специфичен анализ на предложенията за, по бюджетната организация ще бъде представен на бюджетната комисия. Разбира се, със следващата финансова рамка, всъщност следващата финансова рамка е целта на това предложение. В работната група всички проучихме случая с Дел и решението, което беше взето, беше изключително най-вече в полза на работещите, на служителите на фирмата но все пак искам да внеса малко уточняване спрямо това, което беше казано. А именно, че при а, създаването на обект в Полша ставаше въпрос за продукти, които а, бяха много рентабилни на пазара, ставаше въпрос за лаптопи, докато това, което се произвеждаше в Ирландия, бяха настолни компютри, обикновени компютри, които всъщност този пазар беше все по-залязващ. И а, единствената цел на предприятието беше а, производството на нови средства, на нови елементи, които и съответно условията за производство на това бяха в повече в Польша, отколкото в Ирландия. Имаше малка парламентарна делегация, т.е. която беше определена да отиде в края на тази седмица в Ирландия за да види на място какво е свършено с европейските фондове и дали то е, в полза на служителите, за да се създаде нова реинтеграция в пазара на труда за тях и други. Тази група ще заседава заедно с, ще се срещне с представители на работещите, както и с, предприятия, с ръководителите на предприятия. И нека да не забравяме, че при първите отпускани на средства по Фонда за приспособяване към глобализацията имаше доста критики, доста нарушения, които констатирахме в последствие. Отбелязах си също искането за обмяна на добри практики между държавите членки, така както го поиска един от колегите. Отбелязах си също това, което каза госпожа Фигередо за националното съфинансиране и задължителния процент, такъв какъвто той е бил преразгледан след работата на парламента. Вярно е, че имаме все още доста голямо поле на действие, в което можем да подобрим ефективността. И това, което искаме също е да се развие социалния диалог вътре в предприятията по време на целия процес. Било то придел, било другаде, мисля, че трябва да сме много по-взискателни. Но така иначе досието ще бъде разгледано и аз лично оставам силно мобилизирана по темата. Относно забележките, които бяха направени, съгласна съм с много от тях и ще говоря индивидуално с тези, които изказаха забележките, за да мога да ги включа в определени места в доклада. Оставам на ваше разположение в следващите няколко дни, дори седмицата, която, до края на седмицата, за да направим още няколко изменения, за да може този доклад да бъде възможно ефективен, защото ние работим за ефективността на Европа, която да е полза на работещите. Благодаря, казва председателката. Крайният срок за изменение 8 е юни. Дискусията ще бъде на 23 юни, гласуване на 24 юни бюджетната комисия, с която сме асоциирани, ще се произнесе на 14 юли. Приключваме с тази точка от дневният ред. Стигаме до точка 14. Но преди това исках само да ви кажа, че искам да кажа на колегата Ясловецка, да, изкажа на колегата Ясловецка, която а, получи сърдечна криза в по време на делегацията в Китай. Бързо оздравяване. Това от името на цялата група. Мисля, че това беше важно. Благодаря. И, така, точка 14 а, именно позицията на парламента относно проекто бюджета за 2011 година във вида, в който е измена от съвета раздел 3 комисия. Ще ви представя проекто становището на нашата комисия. Само да припомня в какъв контекст ще разглеждаме това проекто становище. Като погледнем предишните процедури, нещата доста са променили след влизането в сила на Лисабонския договор. И а, а, особено, като си има предвид, че само на първо четене се приема тази процедура с а, помирителен комитет. Така че би трябвало доста отрано да изготвим нашите приоритети. Именно за това с координаторите изготвихме, формулирахме тези пет приоритета за бюджет 2011 година, борба срещу безработицата сред младите, обучение на трудощите се, на безработните, осъществяване на оценката в програмата Прогрес, сътрудничество с международните социални организации и работа за по-добро въвеждане на равенство между половете, бюджета на Европейския съюз. И като погледнем а, приоритетите на бюджет 2011 година, така както са представени от комисията, а, отбелязваме някои точки, които се отнасят пряко до нас. Подкрепа за економическо възстановяване, инвестиции в младите, развитие на инфраструктурите на утрешния ден, на бъдещето. И именно в тези рамки, съгласувано с, с, между координаторите, подкрепихме за тази година включването на два нови пилотни проекта, които се включват в основните инициативи, представени от комисията. Тези пилотни проекти са свързани а, с а, първото работно място, т.е стимулиране на мобилността на младите за да намиране на, работна, на работа и а, втория пилотен проект подкрепа за безопасност на работното място а, за а, работниците в по-напреднала възраст. И за това предлагаме и старите проекти да продължат и в бъдеще, така както са били изготвени през годините от тази комисия. По становището три основни точки, по които се надявам да постигнем съгласие тук в комисията. 500 милиона евро в линията за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Европейския център за развитие на професионалното обучение. Това ни се струва, че противоречи на стратегията 2020 година. И в третата точка съжаляваме, че няма увеличение по линиите за преструктуриране и индустриалните мощности. И от гледна точка на нашата комисия, всичко, което може да е във вреда на качеството на социалния диалог, би трябвало да бъде радикално осъдено. Знаем, че това е едно от оръжията, с които разполагаме, за да запазим същността на нашия социален модел – и всички групи са съгласни по този въпрос. Това е основният дух на становището, което ви предлагам. Предлагам на вашето внимание. Тъй като става за първо разглеждане и заедно с съгласието на координаторите два етапа приемаме определене на приоритетите, от комисията и определяне на пилотните проекти. Беше осъществена размяна на писма от името на всички вас. Беше изпратено писмо до госпожа. А, трудно ми е да прочета това име. Жедревска. Всъщност докладчика Елжбета Еджеевска която е докладчик от водещата комисия. Това в общи линии мога да ви представя по този въпрос и ще ви слушам, ако имате въпроси или нещо да добавите по това проекто становище. Господин Саркас. Ще бъда съвсем кратък, госпожо председател. Искам само да кажа, че основните въпроси, които обсъдихме на заседанието на координаторите, са отразени в този текст. Започнахме работа след влизането сила на Лисабонския договор. Трябва доста енергично да действаме по тази схема. И смятам, че това становище наистина е, е крачка напред в правилната посока. Може да разчитате на нашата подкрепа е, на координаторите. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат, госпожа Ламбер? Не, нямам. Добре, всички сте съгласни. Наистина, тъй като доста отрано подготвяме нещата, като доближим до финалната линия, нещата няма да бъдат точно така. Сега са все още софт, за да използвам езика на Шекспир. Няма някакви затруднения по пилотните проекти. Да, не. Комисията нещо, ако има да каже. Да, благодаря. От името на комисията благодарим ви за това проекто становище. Комисията подкрепя двете пилотни проекта, предложени от вас. Само да добавя по отношение на социалния диалог. Споделяме вашето мнение, че има стагнация в момента на някои бюджетни линии. Трябва все пак да предвидим необходимото, за да може да извършите работата си по-нататък. Линия, казва председателката, за а, стимулиране на социалния диалог. Парламента допринася за подсилването на тези линия. Госпожа Астос, нещо искахте да кажете? Не. Добре, по тази точка приключваме с дискусията. Гласува. Не. Първо, крайен срок за внасяне на измененията по това становище 29 юни 2010 година 12 часа. След това ще разгледаме на 14 юли измененията и ще ги приемем на 13 септември. След е, приемането от съвета на проекто бюджета на 15-16 юли. Така, приключихме с тази точка от дневния ред и сега преминаваме към 15-та точка. И така сега ще дам думата на госпожа Илда Фигерейдо, която ще представи измененията към доклада си по собствена инициатива, е ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основано на принципа на интеграцията в Европа. 187 са измененията. Obrigada, Sra. Presidente. Também quero agradecer aos colegas, às colegas que. Благодаря. Искам да благодаря на колегите, които са внесли изменения. Това е отражение на факта, че ние считаме темата за изключително важна. Бедността и социалното изключване. Както и необходимостта да действаме, не само да правим празни изказвания. Особено в годината, когато годината на борба с бедността. Това е много важно. Много изменения бяха подадени. излагащи притесненията на различни страни, на различни политически групи. Въпросът е да се предложи нещо по-ясно, по-конкретно по така формулировката на минималния доход. Тази сутрин коментирахме тази тема и има само няколко допълнителни бележки, които искам да направя. Каква е основната насока на този доклад? Естествено, искаме да допренесем нещо на практика. с цел да бъдат решени сериозни проблеми, свързани с бедността. Ясно е, че всички не можем да решим. В доклада се коментира, че причините за бедността са много и различни. Например, се увеличава броя на обедняващите работници. Няма да повтарям изказвания вече тук – Проблема на безработицата съществува също. Факта, че няма подкрепа за безработните. Някои безработни изобщо нямат никакви, а, никаква подкрепа. Също възрастните хора или деца в състояние, в бедни семейства, това са други въпроси както и бедност, свързана не само с липсата на работа, но и с липса на основни обществени услуги, като здравеопазване, обучение, право на жилище, сигурност. Има все, по, все повече нараства броя на бездомниците. Ние, разбира се, не можем да дадем отговор на всичко. И ние не говорим за минимална заплата тук, а става дума за минимален гарантиран доход. Така че предложението ни е ограничено. Макар и да се разглежда в контекста на един много по-широк проблем. Факта, е, че съществуват, раз, съществува тази бедност, независимост от това какви са причините, и предоставането на заетост не е единственото решение – има хора, които не могат да упражняват труд заплатен за това, че са твърде възрастни или че са с увреждания. Това също трябва да бъде отчетено. И подобни хора трябва да имат гарантиран минимален доход, за да имат достоен живот не се опитваме и да постигнем унифициране в Европа, просто да се формулира един минимален доход, който да отговаря на някакви общи принципи, които да се прилагат в Европейския съюз, да, който да осигурява нормален живот. Разбира се, е, за различните страни този прак е различен. Има предложения Например, да се приеме на рамкова директива. Това е работа на Европейската комисия. И в една подобна директива ще се формулират основни принципи. Например, че минималният доход е, да, да бъде 60% от средния доход за страната. защото естествено изискванията за формулиране на минималния доход ще бъдат различни в различните страни, но принципът трябва да е общ. Разглеждат се и други въпроси. Сигурна съм, че ще има дебати по тях. Коментираме и целите за борбата с бедността и дейността на комисията в рамките на стратегията до 2020, всъщност тя направи кой знае какво. Доста ограничени са действията в сравнение с предложенията преди 10 години на Лисабонската стратегия. Аз съм дала предложения, има и други предложения. Ще видим до какви компромиси ще можем да стигнем. das 187 eh, propostas de alteração. Считам, че ще можем да постигнем компромиси. А, готова съм да подкрепя по-голямата част от тези 108 предложения за изменения. Което а, показва, че общата насока на доклада се радва на подкрепа. Има много повтарящи се предложения. Tentando е, контрар. Има много предложения по едни и същи параграфи. Сигурна съм, че ще успеем да ги обединим примерно в 12 компромиса. Да речем по първия параграф има огромен брой изменения. Същото се отнася и за втория параграф много изменения предложени по него. И повечето от тях всъщност имат за цел едно и също. Сега пълен консенсус сигурно няма да постигнем. Е, винаги ще има предложения, които върват в различна посока, но така, мнозинството е в една. По трети параграф също има предложени много изменения. Do номер Елват de propostas, параграф 5, параграф 6, 7. И по четвърти, и пети, и шести, и седмия параграф е същията картината. После за съображенията от преамбюла там ще можем да постигнем по точка Г, по точка J, по К и Л. Н също. O relatório, estes parecem-me ser as, estas parecem-me ser as bases para compromissos entre diferentes grupos e deputados que apresentaram as propostas. Agora, há um, um número elevado. Мисля, че има основа за постигане на компромис между групите. А има също и е, няколко нови предложения. Част от тях си съвпадат или горе-долу съвпадат. Други се допълват. Все още не съм ги огледала, за да мисля дали ще можем да постигнем компромис по тях, но ще направя предложение. Вече направихме едно заседание по този въпрос с някои от асистентите, някои от заинтересуваните които дават предложения. Мисля, че до средата на следващата седмица ще можем да предложим първите проекта компромисни текстове и в Страсбург сигурно ще се срещнем с докладчиците в сянка, за да ги обсъдим. На 16 имам предвид не само тези 12 компромисни изменения, за които споменах, а също и по новите предложения, за да можем да решим дали там ще можем да излезем с някакви компромисни предложения, за да не се повтаряме, защото, както казах, много от предложенията всъщност е, обогатяват доклада, но част от тях са твърде подобни, сходни. И съм убедена, че ще постигнем компромис. През юни ще се гласува в комисията. А ако не постигнем компромис, мнозинството ще реши. Това са основните въпроси. По тези неща ще успеем да намерим решение. Има три или четири идеи, които за сега остават открити. Първо, дали да търсим рамкова директива, дали ще има подкрепа по тази идея. Някои са за, други не. Там ще представим компромисен текст и ще видим дали ще постигнем съгласие. Също Същото се отнася за целите при борбата с бедността. И по отношение на приоритетите имаше предложения от различните групи и трябва да ги отчетем. Също въпроса с критериите, които да се прилагат общите критерии. 187 изменения. Никак не е лесно да се работи с тях, но смятам, че сте наясно, че аз съм напълно открита по темата за предложения така че приветствам всички предложения. И съм готова да търсиме подобрения, а именно това се постига с огромна част от предложенията за изменение. Госпожа Дели, благодаря, госпожа председател. Госпожа Фигередо. Съжалявам, че не можах да присъствам на вашето заседание вчера. Това се дължеше на недоразумение. Поздравявам ви за вашата работа, но искам да поставя акцент на няколко основни неща. Първо, че днес работата и дохода от работата не предпазва хората от бедност. Второ, по време на този период на криза автоматичните стабилизатори, така да се каже, на системата, изиграха важна роля в намаляването на риска от бедност. Но все пак днес има голямо неравенство между държавите членки. В тази година в, на борбата срещу бедността и социалното изключване, след като Лисабонската стратегия се оказа пълен провал, защото не успяхме да изкореним бедността, мисля, че трябва да поемем историческата отговорност. Е, защото това е свързано и с целите на хилядолетието на ОНЕ. Знам, знам, че имате много работа, госпожо Фигередо. Знам, че имаше, че трябваше да постигнете компромис, защото има толкова много изменения. Но нека все пак да се спра на три основни насоки за бъдеще, а именно натиска, който се оказва, напрежението, което се оказва върху младите, защото те са първите жертви на бедността, на безработицата. Те са също така тези, които се ползват все по-малко от правото а, на социални привилегии. Например, а, във Франция а, някои от помощите са ограничени за младите под 25 години или пък има изискване тези хора да са работили поне две години. Така че, а, виждате, тези помощи се пускат на под 1% от младите. То, много изменения говорят за а, бездомните. И се казва, че трябва да се подобри достъпа до социални услуги за най-маргиналните слови от населението. И минималният доход, фиксирането на минималния доход трябва да вземе предвид прага на бедността, за да се гарантира на всеки един да има минимални или поне достатъчни, достатъчни средства, за да излезе от бедността. Този минимален доход трябва да бъде право, да бъде достъпен на всички. Говоря, имам предвид включително и ромската общност. Благодаря. Благодаря, Фредерик Дарден и после госпожа Елизабет Лин. Господин Дарден. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да кажа от името на нашата група, че ние се радваме да видим такъв доклад. Това е доказано и чрез активността ни в измененията. Много от тези изменения бяха представени съвсем скоро, което ще затрудни още повече работата на докладчика. Но много от тези изменения се припокриват с някои други, например с измененията на зелените. Разбира се, а, нашата група не иска също така да пренебрегне някои от измененията на госпожа докладчика или пък на Обединената левица. Ние вчера се опитахме да намерим компромиси относно тези изменения. Мисля, че е много важно да имаме тази тема тук. Това е тема за борбата с бедността и за социалната интеграция. Това се подчертава във всички изменения, в целия доклад. Набляга се на този аспект борба с бедността. Що се отнася до измененията, тук искам да отворя една скоба, която може да ви се стори малко смешна. говорим понякога. Понякога имаме малки, макар разминавания в чисто лингвистичен план между някои от думите, например среден и други. Така че ще държим да имаме ясно лингвистична интерпретация на тези думи. Та, в нашата група считаме, че имаме възможност с този доклад да поискаме една директива от комисията, една рамкова директива с система за минимален доход. Разбира се, този минимален доход няма да е еднакъв на всички, навсякъде, на всички страни, но а, той ще се базира на сходни критерии и ще зависи от спецификите на държавата. Например, в а, скандинавските държави вече има изработена система, която не бива, например, да се променя. Тя е много добра, тя работи много добре. А другите държави биха могли да интегрират някои от тези елементи в собствените си системи. А, тази директива, която ще поискаме за минималният доход, трябва да бъде един инструмент за борба с бедността, който да помогне на най-уязвимите категории, така както го каза представителката на зелените. И също така ще даде този аспект за универсален достъп до дадени услуги, е по-специално този минимален доход, нещо, на което се набляга в този доклад. И в заключение ще кажа, че нашето желание е да работим в един конструктивен дух с госпожа докладчика, за да постигнем един добър компромис. Благодаря. Благодаря, госпожа Елизабет Лин. Yes, thank you. Uh, thank you uh, very much, uh, Mrs. Figueredo, for the work you've done on it. I didn't table a memo. Благодаря. Аз не подадох изменения, макар че съм докладчик се. Е, защото ми харесва доклада и ми харесва много повече от е, подадените изменения. Всъщност аз е, нямам големи проблеми с голяма част от тях но мисля, че има много повторения и затова ми струва, че един по-ясен, по-насочен доклад е по-добре. Винаги съм за това да има гарантиран ми, минимален доход навсякъде в Европейския съюз, но от друга страна съм наясно, че има хора в моята група поне, които не са за това да искаме рамкова директива, смятат, че не е подходящ момента заради економическата криза. Виждате какво се случва Гърция, Португалия, Ирландия, много други страни членки. Тоест, въпросът е дали сега трябва да се повдига този въпрос. Има много коментари от колеги тук, че въпреки, че те подкрепят идеята, считат, че сега не е момент. Дали ще визирате този момент в компромисите, трябва да видим. Също така, примерно цифрата 60% отначало ми се стори, че е добра идея. Да, 60% от средния доход. Но, когато формулирате 60% и е, се казва минимален е, доход, ако дохода расте непрекъснато, ще има проблем. Защото по различен начин ще се калкулира. Затова ми се струва, че трябва да има ясно дефинирано ниво на бездността. И мисля, че много хора ще се съгласат. В момента, в който има индикатори, коефициенти за бедността, това ще е много по-ясен критерий а не една фиксирана цифра от 60% от средния доход. В различните страни членки картината е напълно различна. Аз съм работила много по този въпрос. Примерно работила съм при, за формулиране на цели за намаляване на бездомниците. Това, примерно, е, един начин за постигане на това е да има гарантиран до, минимален доход. Та, има много хора, които застават зад идеята да има гарантиран минимален доход, но не биха подкрепили идеята сега да искаме е, рамкова директива. Мога да ви кажа, че в моята група в момента ще има проблеми. Не мисля, че ще можем да прокараме тази идея. Но ако има някаква форма за така, формулиране на минимален доход в рамките на всяка страна, това може би ще се приеме. Госпожа Костамар. Благодаря. Благодаря на госпожа Фигередо за отличната работа, която е свършила. Благодаря и също така за това, че е склонна да се направят компромисни предложения и да получим един по-структуриран текст, за да отчете многобройните изменения, които са внесени към нейния доклад. Целта е текста да бъде по-прецизен, по-категоричен и мярката да придобие един по-стратегически характер. Две-три неща трябва да се подчертаят допълнително. Решихме с няколко колеги да задълбочим този инструмент. Да бъде инструмент за социална справедливост, против цикличността на кризите. Защото това осигурява по-голяма автономност на хората. И тази инвестиция е много важна и значителна. Много важно е да се подчертае характера на основен инструмент и то необходим. Това е много силен знак в годината за борба с бедността. Минималният доход ще бъде съпътстван и от други мерки, Става дума за инструмент, който ще бъде допълнен от други видове услуги и облегчения, в, които вече са факт в някои от най-развитите страни. След последното изказване, мисля, че мога да заявя, че рамковата директива, която предоставя на държавите членки и на социалните партньори грижата да определят как ще се прилага този текст. Това има голямо символично значение и ще даде отговор на един въпрос, който беше повдигнат борбата с бедността всъщност беше позагърбена малко и от ОНЕ, не само от Европейския съюз. Така че чрез рамкова директива, която да отчете субсидиарността, по този начин ще се даде един по-структуриран отговор, по-удовлетворителен и новите поколения и тези лица, които са пренебрегнати от институциите, ще бъдат с признати права, така както това е записано в Лисабонския договор. И смятам, че важната работа, която ще извърши госпожа Фигейрейдо, включвайки най-важните изменения, ще върви именно в тази посока. Разбира се, тази работа трябва да се извърши във всички политически групи fru talman. Eh, jag kan väl också säga så här direkt från början att jag supportar... Благодаря много, госпожо председател. Подкрепям напълно всичко, което се прави за борба с бедността и смятам наистина да направим всичко възможно за постигане на тази цел. В Европа наистина има големи различия Стана дума за системи за колективно договаряне. Това е много важен елемент и наистина трябва да се отчитат всички тези въпроси. В някои случаи е много трудно да се направи разлика между различните а, видове минимален доход. Би трябвало да се внесе прецизност тук, за а, различните мерки, а, които се предприемат в Европа. И смятам, че не трябва да се пренебрегва колективното договаряне. Това трябва да се отчита в Европа. Благодаря много. Не виждам други оратори, така че ще дам думата на докладчика, за да а, каже последни думи. Комисията, представителя на комисията, като ли искате да се изкажете? Искате ли да се изкажете представители на комисията? Не. Добре, госпожа Фегерейдо. А, извинете. Добре, добре. След а, е, дълго размишление, комисията смята, че ще е добре да се изкаже. Имате думата. Um, um, um, Първо, считаме, че доклада дава важен политически стимул за работа по тази тема. И според мен има много малко, обаче е, фактически референтни отправни точки, които могат да бъдат използвани. Разбира се, ние ще е, ви предоставим нашите бележки в е, писмен вид. Добре, госпожа Фигередо, имате думата сега. e à, à Comissão, eh, eu quero dizer que. Ehm, Добре. За да отговоря на комисията. Имам намерение да въведа малко изменение в обяснението за да отчета препоръката от 2008. Не си спомням точно кода на документа, но ставаше въпрос за препоръка на комисията от 3 октомври 2008. И ще впиша тази препоръка, за да коригирам текста. И ще бъде отчетена тази препратка в съображенията. За съжаление, тази препоръка нямаше искания ефект, търсения ефект, защото иначе нямаше да сме в настоящата ситуация. Сега бихме желали да имаме нещо по-амбициозно и точно за тази цел искаме да подсилим мерките, давайки си сметка за проблемите, свързани с бедността и социалното изключване. Ето така ще отговоря на комисията. В отговор на различните изказвания от колегите, Вярно е, че срещаме известни трудности. Не винаги е лесно да постигнем консенсус в нашите парламентарни комисии. Но мисля, че би могло да бъде възможно да постигнем такъв консенсус. Аз лично ще направя всичко, което е по силите ми и ще се опитам да разясня, че не става въпрос тук за водене на колективни преговори. Ние спазваме това, което е решено по-отделно за всяка една държава в рамките на тези колективни договори. Тук става въпрос за нещо съвсем различно. Ние никога няма да се противопоставим на техните колективни договори. Ние ще зачитаме националната специфика, когато се касае за заплата. Целта тук е да създадем един механизъм, който ще позволи на държавите членки да се гарантира един минимален доход. Възоснова, който ще се базира на един принос и Комисията и Европейския съюз по този начин ще е, могат да изиграят една важна роля чрез е, общностния бюджет. Що се отнася до държавите членки, които са в е, такава ситуация, че имат нужда от помощ, мисля, че бихме могли да отреагираме по някакъв начин на крайната бедност. И ще трябва да видим как да отговорим адекватно, удовлетворяващо, но това не означава, че ще променяме преговорите по, на национален план по колективните трудови договори. Ще се опитаме да видим какво може да се направи на база бюджет на всяка една държава членка и ще вземем предвид, както вече казах, националните специфики. Вярно е, че във всяка държава положението е различно. Някои държави няма да могат да отпуснат такъв минимален доход, както други държави, но със сигурност този минимален доход какъвто ще да е той за всяка държава, трябва да осигури живеене над прага на бедността. Аз лично приемам идеята такава каквато е сега, формулирана сега. За сега имаме 60% от минималния доход на всяка държава, която се отпуска като помощ. Този, тази идея е всъщност идея за един доход, който може да се приложи на европейско ниво. Ще видим какво може да се направи на практика всяка една държава и какви са разликите между отделните държави. Трябва също така да отбележим какви са различните възможности за достъп до социалната защита, до жилища, социални жилища и други, защото някои държави членки имат по-добре развита система за достъп до социалната защита и всички тези услуги са много по-добре развити като цяло и по-лесно достъпни. Това също трябва да се вземе предвид. Ще отбележим също така спецификите на отделните държави членки, но трябва да изградим обща рамка. Това исках да ви предложа. Надявам се, че тази идея ще бъде приета и че комисията в рамките на тази, на тази година за борба с бедността може да тласне нещата напред, защото процентът на безработните е много голям и не можем да продължим с хубави речи трябва да пристъпим към действие. Добрите практики не са навсякъде, не са във всички държави. Тези, които нямат такива добри практики, трябва да се възползват от помощта на другите. Имаме нужда от европейска солидарност, като зачитаме едновременно с това бюджетната си рамка. Това е логиката ми. На 16 ще видим какво може да се направи. Благодаря. Благодаря. Но успех с измененията. Гласуването по вашия доклад ще се проведе на 24 юни. Ще има доста заседания преди това за, относно тези изменения. И вашия доклад, такъв какъвто е представен от комисията, ще се гласува в пленарна зала в, през октомври. Това съвпада с Международния ден за борбата с бедността. Ще има и тържествено заседание, напомням ви, Пол Буше ще бъде поканен да говори в пленарна зала. Приключваме работата за днес. Благодаря ви, че останахте до края. Дори и при условието от тази сутрин. Утре ще продължим в 9 часа. Госпожа Лин ще води заседанието. Приятна вечер на всички!